Liebe, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Скъпи колеги, Продължаваме нашето заседание. с освобождаване от отговорност на агенциите. Точки 8 до 40 от дневния ред.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 Genau. Ja, wir nehmen. Genau. Für später. Ja, genau. sehen Sie, was okay. ich ja. Ich habe noch Dankeschön. Also, jetzt. получих изписъците за гласуване. И така, от точки 8 до 40. Колежката Яла Сендер е докладчик. И не си искаш ли думата за изказване? It is. Желаеш ли, желаеш ли да? Е, е, не желаеш да вземеш думата, за което ти благодаря. Кариелога принцип не исках. Но може би да изчакаме няколко минути, е, за да изчакаме всички да дойдат, защото все пак става дума за един важен вод. Така че казвам, а, нека, нека да ги изчакаме, защото наистина е важен. Аз също се надявах, но казах и припомних, че в 3 започваме, така че трябва да започнем в 3. Имаме толкова много за гласуване за това. И така, точка 8 от дневния ред, хоризонталния доклад. Е, от всички политически групи равномерно отсъстват колеги, така че е, и така изменение две. Момент. И така да, е, точка втора, хоризонтален доклад и изменение 2 за. Против. И, и приема се изменение три за против Дагеген, приема се изменение 4 за, против изменение подхвърля се 5 за, против въздържали се, приема се 6 за, в две части, първа част за, против въздържали се, нека да проверим. Първа част от изменение 6. Моля, гласувайте по електронен път. Първа част на изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 7 за, против, въздържали се, отхвърля се 8 за. Изменение 8 гласуваме. Кой е за? Против въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване на изменение 8. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуване. Das ist abgelehnt. Отхвърля се изменение 9 с устно изменение. Няма възражение срещу устното изменение. За против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против. Amendment number, amendment... Изменение 10. Припомням, казва председателката, гласуване гласуваме хоризонтален доклад. Нееднократно го припомням. Стигнахме до точка осма от дневния ред. Точка осма от дневния ред. И трябва да кажа, че от тук насетна глас, сте гласували, както е показано в списъка за гласуване. Това е резултата. Справка, списъка. Genau. Yeah, we call that discipline. And... Да има дисциплина и като се каже три, три. Yeah, uh, please. Моля ви, колеги, казах ви, че ще започнем точно в 3. Дори закъсняхме с 2 минути. Това са цели 120 секунди. Изменение 10. За, против, въздържали се, прие, приема се. 11. За, против, въздържали се, приема се. 12, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 12, втора част, електронно гласуване. Моля, гласувайте. The check is open. The check is closed. Край на, край на гласуването.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 прието, но нека да проверим. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 17 за, против, въздържали се. Приема се 18. С устното изменение за, против, въздържали се. Приема се. 19-то пада, тъй като 17-то е прието, 20-то за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 въздържали се, но трябва да провериме. 26-то, моля, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първи компромис за против, въздържали се, приема се. 30 изменение за против, въздържали се. Приема се 31 за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 против, въздържали се, приема се. Емпл 2 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 5 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 6 за, против, въздържали се, приема се. Либо 1. Отпада либо 2. Да, против, приема се. Либо 3. За, против, въздържали се. Трябва да проверим. Либе 3. Първата част, извинете, да. Първа част на Либе 3 за. Про... Моля, про... гласувайте. Приема се. Втората част е покрита. Либе 4 също. Либе 5 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Либе, либе 6 за, против, въздържали се. Приема се. Либе 7 за, против, въздържали се, приема се. Либе 8 за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуване. на гласуването 20 за, 2 против, 2 въздържали се. Поздрави на нашия докладчик госпожа Яла Сандър и продължаваме с точка 9. Второ изменение, освобождаване от отговорност, е, по именно гласуване. Второ изменение, край на гласуването даваме, освобождаваме от, от отговорност. 3 4 отпадат. Сега следващото. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Имаме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 за против, въздържали се, отхвърля И сега цялото проекто становище поименно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 19 глада гласа. Поздравявам докладчик. Берек. Европейска служба за електронни комуникации. Две. И сега цялостното становище с поименно за освобождаване от отговорност. Толкова бавно става всичко. Липсва ни един гласуващ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 против, въздържали се, приема се. Първо, за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто, за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция. Поименно, моля, гласувайте. Намери. The vote is closed. 22-3. Congratulations to the rapporteur. The Center of, um, for Bodies um, Translation Център за превод. Е, първо изменение за против въздържали се. Приема се и сега цялото освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, приключването на сметките се подразбира след това. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против. Сега цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 3 против. СДФОП. Изменение едно. Приема се. И сега по именно гласуване за освобождаване от отговорност. Край на гласуването. 21 на 4. Така, сметките се приключват, това се подразбира. Седмо изменение за, против, въздържане трябва да провериме седмо. Yeah, check is over. се. Осмо за против, въздържали се, приема се. Девето за против, въздържали се, приема се. Десет за против, въздържали се, приема се. Пето за против, въздържали се, приема се. Емпл 1 се включва, Емпл 2 приема се, Емпл 3 се включва, Емпл 4 за, против, въздържали се, приема се, Емпл 5 се включва, Емпл 6 за, против, въздържали се, приема се, Емпл 7 за, против, въздържали се, приема се, Емпл 8 за, против, въздържали се, приема, Емпл 9 се включва и сега цялото, цялото проекта резолюция по именно гласуване. Край на гласуването. 22 за, 3 против. Поздравления на докладчика. Сепол. Изменение 1. За, против, въздържали се. Приема. Сега. Цялата освобождаване от отговорност. За, против, въздържали се. Приема край. 22 за. Приключването на сметките е включено. Сега 6 за, против, въздържали се. Приема се. Отвърля се 7. Приема се. 8 за, против, въздържали се. Отвърля се от 9 за, против, въздържали се. Отвърля се 10 за, против. О, Боже, трябва да проверим. Струва ми се, че се отхвърля. Моля, гласувайте, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 и 2 се включват, либе 3, Първа част за, против, въздържали се, приема се. Няма втора част, всъщност 4. Либе 4 за, против, въздържали се, приема се. Либе 5 за, против, въздържали се, приема се. Либе 6 за, против, Нека да проверим ли беше. Крайна. проверката приема се е, аза. Първо за Съжалявам, трябваше да гласуваме преди това цялата резолюция по именно. 22 на 5 и е, поздравявам докладчика. ЕАЗа. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Та, да, поименно гласуване за освобождаване от отговорност. Край на гласуването 22 на 5. Това включва и приключване на сметките. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема. Седмо за против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за против, въздържали се, приема се. Първи компромис за против, въздържали се, приема се. 12 отпада. 13 две части, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 и приема се. Тран едно. Две, три се покриват. Тран 4 за против въздържали се приема се. Тран 5 за против въздържали се приема се. Тран 6, приема се. Тран 7 приема се. Трам 8 за против въздържали се приема се. Тран 9 за против въздържали се приема се. Тран 10. И 11 се приемат се, и 11 и 12 са включени. Yeah, I'm, I'm ready to ask you if block, but... Така. Yeah. Накарам да ги гласувате блок, ама не Don't hesitate to speed up. Много ви моля, така може и да побързате. Не, няма нищо да ви стане. М- машината брои. Всички ли натиснахте копчето? 22, 25, 27. 22 на 4. И поздравявам докладчик Язо. Изменение 1. Приема се. Така, поименно се гласува. 22-23. Изменение 7 за против. Въздържали се приема се. Изменение 8 за против. Въздържали се приема се. 9 за против. Въздържали се приема се. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Либе 4, първата част, за, против, въздържали се, приема се. Либе 7, за, против, въздържали се, приема се. 6 готово, 7 за против въздържали се приема се, 8 за против въздържали се приема се. Общо за резолюцията по именно, моля гласувайте. Гласуването приключи, приема се. Поздравления! за нашия докладчик. Изменение едно против въздържали се приема се. Две отпада. Решението е общо. Моля гласувайте по именно. The vote is closed. Гласуването. Свърши гласуването. 23 има 4 против. 7 против. За. Въздържали се. Приема се. 8 въз... против. Въздържали се. Отвърля се. 9 за. Против. Въздържали се. Проверяваме девето. Изменение девето. 9 Приема се 10 за против въздържали се. Приема. Отхвърля се 11 за против въздържали се. Отхвърля се 12 за против въздържали се. Мисля, че се е прието, но трябва да променим, да проверим. 12 изменение. 12. It is rejected.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 Гласувам едно за, 23 против, въздържали се, приема се. 24, 23 ще го проверим. Моля, гласувайте. Machine is so slow.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 Отвърля се. Рекон 2 е за, против, въздържали се. Приема се. За, против, въздържали се. Приема се. 4 за. Против отпада. 5 до 7 заедно. 3 за, против, въздържали се. Приемат се. 8 и 9 отпадат. 10 е, за, против, въздържали се. Приема се. Общо за цялата резолюция. Моля, гласувайте. Did everybody push the button? Всички ли натиснахте бутоните? It's over. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме нашия докладчик. Adopted the decision. СДС е за е, поименно моля за се гласува. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 за против въздържали се приема се. 8 първата част за против въздържали се приема се. Втората част за против въздържали се отхвърля се. 5 за против въздържали се приема се. 6 за против въздържали се приема се. NV1 и 2 са готови. Може да гласуваме вече е, от 3 до 12, NV3 до NV12, за против въздържали се, приема се, за 12, за против въздържали се, приема се. Цялата резолюция, гласуваме за цялата резолюция, моля. Das äh, zum Amendment 18 hat der Rapporteur nicht die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 Изменение 18 има проблем, защото има езиково изменение, което не е получило одобрението. Така че оригиналният текст, първоначалният текст се гласува изменение 18. Имате го в списъка. Става дума за да на рамското е, равенството живе жени. Просто знаете, че гласуваме първоначалния текст на изменението, защото езикова, езиковия вариант не беше прият от докладчика. За съжаление, е, микрофона беше изключен. Голямо забавление за преводачите, казва председателката. След това винаги има изменения. И така, изменение едно. Изменение две. Отпада. Тук е, по... Решение за освобождане от отговорност. Гласуваме цялото решение. Дай на гласуването. Наистина е нетърпимо и много бавно така. Това предполага приключване на сметките и изменение 7 за, против, въздържали се, приема се, 8 се оттегля, 9 за, против, въздържали се, приема се,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 против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, обаче нека да го проверим. Изменение 19. Проверката свърши. Приема се това изменение. Изменение 5 за, против въздържали се, отвърля се. 6 за, против въздържали се, приема се. NV 1 до 5. Груп, за против въздържали се приема се. NV 6, първата част за против въздържали се приема се. От 7 до 13. От 7 до 13 гласуваме блок. За против въздържали се приема се. 14 е готово. Общо гласуваме за цялата резолюция. Поименно, моля, гласувайте. Bigger than I am. Yeah, the vote is closed. Край на гласуването. 22 срещу 5. Поздравяваме нашия докладчик. Европейска агенция за околната среда. Едно се приема. С, моля, гласувате по именно. The vote is closed. Край на гласуването. 21 за, 6 против. Значи, Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, според мен. Нека да проверим. 12 гласовите електронно. Изменение 12. Моля да гласувате. Отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 и 15 са изтеглени, Отеглени. Компромисът 1 се приема. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, прощавайте, не е компромис. Изменение 20 поправя се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 25 за против зажали се, отхвърля се. 6 за против зажали се, приема се. 7 отхвърлено, 8 за против въздържали се, отхвърля се. 9 за против въздържали се, приема се. NV1 е, against abstentions adopted. NV3 is covered. NV4 to NV6 in favor against abstentions adopted. NV7 is covered. En bloc, NV8 to NV10 in favor, against, abstentions adopted. Let's do the whole resolution as a roll call vote. The vote is open. Моля да гласувате електронно за резолюцията. Гласуване, край на гласуването. 23 срещу 4. Поздравяме нашия докладчик. ФК. Изменение 1А. За, против, въздържали се, приема се.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 Пеш 1 до 3 са готови. Пеш 4 за против, въздържали се. Трябва да го проверим на Пеш 4. Мисля, че е отхвърлено, но моля. Приема се всъщност. Пеш 4. Пеш 5 е готово. Пеш 6 е, е, за против, зажари се. Моля да проверим. Пеш 6. Гласуването приключи. Приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 е, за, против, въздържали се, приема се. 9 за, за против, въздържали се. Проверяваме за ПЕШ 9. Моля, гласувайте електронно. Check is over. Край на гласуването. Приема се. 5 11 са гласували. 5 12 за, против, въздържали се. Приема се. 5 14 за, против, въздържали се. Приема се. 14 за, против, въздържали се. Приема се. 15 за, против, въздържали се. Моля, гласувайте електронно ПЕШ 15. Отхвърля се. 5.16. Гласувано. Общо гласуваме резолюцията. Електронно, моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 23 срещу 4. Приема се. Честито на докладчика. Така. Едно за против въздържали се. Приема се. Моля, гласувайте за освобождаване А. Vote is closed. It is granted. This implies the closure of the accounts. The resolution... Така приключени са. Така 9 за против въздържали се. Отхвърля се 11 за против въздържали се. Отхвърля се 12 за против въздържали се. Отхвърля се 13 за против въздържали се. Моля да го проверим. Изменение 13. Край на гласуването. Приема се компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, Отвърля се. 22 за, против, въздържали се, отвърля се, 24 за, против, въздържали се, отвърля се, 25, пардон, 24 е а, прието, поправя се председателката, 25 за, против, въздържали се, отвърля се, 26 за, против, въздържали се, Проверяваме 26, моля гласувайте. Мисля, че е отхвърлено, но трябва да се провери. Приема се. Може би. Приема се. 27 изменение за, против, въздържали се, отвърля се. 28 за, против, въздържали се, отвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, отвърля се. Не, прощавайте, поправя се. Приемано 34 за, против, въздържали се, отвърля се. 35 за, против, въздържали се, отвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се, 37 за, против, въздържали се, отхвърля се, 38 за, против, 38 трябва да го проверим. Мисля, че е прието, но моля да се гласува. Така, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, Искате да проверим 39. Добре. 39, моля, гласувайте. 39. It was adopted. Приема се 39. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, прием... Е, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, Приема се 45. 45. Нека да проверим 44 първо. It was adopted. 44 се приема, 45 за, против, въздържали се, приема се, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, 8 за, против, въздържали се, приема се. Сега, NV 4 до 6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 Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. 23 и 5 против. Поздравяваме докладчика. Еге, е, така, изменение едно. Глас, гласувайте, моля, електронно.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 Седмо изменение за против въздържали се приема се. Екон 8 за против въздържали се приема се. 9 за против въздържали се приема се. Резолюцията. Моля гласувайте електронно за цялата резолюция. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме докладчика те. Изменение на А против задържали се. Приема се. Две. Не.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 Гласуваме цялата резолюция. Моля гласуването да се проведе. Гласуването приключи. Приема се поздравление на докладчика ЕМА. Изменение едно за приема се. Решение за освобождаване от отговорност. Моля гласувайте, колеги.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 за против въздържали се. Приема се 2, готово 2, 3, за против въздържали се. Приема се 2, 5, е, за против въздържали се. Приема се. И може ли да гласуваме 7 до 10 едновременно?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 и Европейски център за надзор на наркотици. Гласуваме измененията. Моля, гласовете по електронен път. Край на гласуването. А, приема се и така тръгваме сега по измененията. Изменение 1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 против въздържали се, приема се, либе 1 до 5 са обхванати, 6 до 8, амблок, можем ли да ги са? Добре, не, 6 за, против въздържали се, приема се, 7 за, против въздържали се, приема се, либе 8 за, против въздържали се, приема се, 9 е обхванато и така гласуваме за резолюцията в цялост, моля гласувайте. 24 срещу 4 гласа. Поздравления. ЕМСА. Изменение 1. За, против, въздържали се. Приема се е, резолюцията за гласуване на освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с така приемаме сметките. Изменение 6 за против въздържали се приема се. Компромис 1 за против въздържали се приема се. Изменение 9 отпада. 10 в две части. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се отхвърля се. 11 за против въздържали се отхвърля се. 12 за против Нека да проверим. Изменение 12. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. За. Против въздържали се. Приема се. 5. За. Против въздържали се. Приема се. Тран 1 до 5 са обхванати. 6 до 8. Можем ли да ги гласуваме анблок? Ш, тран 6 до 8 за, против, въздържали се, приема се. Тран 9 и 10 са приемат. И сега моля гласувайте по електронен път за цялата резолюция. Моля гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, 4 против. Поздравление за докладчика. Ениса. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Р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 13 отпада, 14 две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17, изменение 17 16 отпада. 17 за, против, държава се, приема се. 5 за, против, държали се, приема се. Цялата резолюция, моля, гласувайте по електронен път. Обявявам режим на гласуване. Vote um, There's still one people, one person missing. Все още има не гласували. Обявявам край на гласуването. Поздравление за докладчика. Железопътната агенция изменение едно за противодържали въздържали се приема се е, е, решението за гласуване на, резолю... на освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключ, приемаме, е, приключените сметки. Изменение 6 за против въздържали се. Струва ми се, че Отхвърлено, но нека да проверим по електронен път. Изменение 6. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се изменение 8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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. За, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Тран 1 и 2 са обхванати. 3 и 4 амблок. За, против, въздържали се, приема се. Тран 5 до 7 са включени. Тран 8 до 3, 14 амблок.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 18 за против въздържали се, приема се, 19 не се гласува, а сега моля електронно гласуване по цялата резолюция. Край на гласуването приема се отново поздравление за докладчика Евратом. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се решение за гласуване за освобождаването. За, против, въздърж... Е, на, на край на гласуването. С това пристъпваме към гласуване на резолюцията. Изменение 6, измен... за против въздържали се, приема се. Изменение 5, за против въздържали се, приема се. Цялата резолюция, моля гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отново поздравление за докладчика. ЕСМА, изменение 1, за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 Е, отхвърля се с един глас повече против. Компромис едно. За против въздържали се приема се изменение 14 отпада, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, приема се, 5 за, против, въздържали се, приема се, Екон 1 за, против, въздържали се, приема се, Екон 2 обхванато, Екон 3 3 до 6 амблок, 3 до 8 а, се приемат. Сега гласуваме цялата резолюция. Моля за гласуване по електронен път. Край на гласуването. Приема се поздравления. ЕТФ. Изменение едно. За, против, въздържали се. Приема се е, решение за гласуване на освобождаването на отговорност по електронен път. Моля, гласувайте. бавничко работим техниката наистина. Все още има неотчетени гласове. Машинката още брои, така че нека да обявя, да обявя край на гласуването. Край на гласуването. Благодаря.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 и така, моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се, 7 и 8 отпадат. Сега гласуваме електронно по цялата резолюция. Край на гласуването широка подкрепа. Сега стигаме да е Изменение едно за против държави се приема се. Е, да гласуваме решението за гласуване по електронен път на освобождането от отговорност. Край на гласуването. Приема се и така е, доклада се приема изменение 6 с изменение и възражение по него. Кой е за? Против? Пардон? Говори се без микрофон, не можем. Няма възражение. Няма възражение, каза. Изменение 6 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8. За, против, въздържали се. Можем ли да проверим изменение 8? Изменение 8. Отхвърля се изменение 9 за, против въздържали се, приема се изменение 10 за, против въздържали се, отхвърля се изменение 11 за, против въздържали се, приема се компромис 1 за, против въздържали се, приема се 14 отпада, 15 за, против въздържали се, приема се 16 за, против въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 до 3 не се гласуват. Либе 4 за, против, въздържали се, приема се. Либе 5 за, против, въздържали се, приема се. Либе 6 също се приема цялата... Нека да гласуваме електронно по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Стабилно мнозинство с 25 срещу 4. Поздравления за оратор... ораторите за докладчиците. Ел Оша. Изменение едно се приема. Сега да гласуваме решението за е, гласуване по електронен път на доклада за освобождаване. Край на гласуването. Е, и така 3 4 се приема. Сега изменение 6 за против въздърж... Е, въздържали се приема се. 8 за против въздържали се приема се. 7 отпада. 9 за против въздържали се приема се. 8 8 <clears throat> за против въздържали се приема се. 5 за против въздържали се приема се. Емпла 1. Първа част Отпада за гласуване. Гласуваме втора част за против въздържали се. Приема се. по плюс 2 за против въздържали се. Приема се. 3 до 5 са обхванати. 6 за против въздържали се. Приема се. Резолюцията като цяло. Моля, гласувайте по електронен път. Uh имате един, един глас в повече СИД. Така, край на гласуването. 25 на 4. Поздравления. Еврофунт. Еврофунт. А, изменение едно се приема. Моля, гласувайте за решението, решението за гласуване на освобождането от отговорност по електронен път. Край на гласуването. сметките са приключени. Сега компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 отпада, изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 е оттеглено, 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте изменение 16. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 17 за, против, въздържали се 17 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Емпле 1 е обхванато, Емпле 2 за, против, въздържали се, приема се. Емпле 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 до 7 са обхванати. Сега, моля, гласувайте електронно за цялата резолюция. Е, край на гласуването. Приема се поздравления за доклад. Eurojust. Евроюст. In favor. Изменение едно за против въздържали се приема се. Сега резолюцията за електронно гласуване на освобождаването. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Сметките са приключени. Приема се. 7 за против въздържали се. Приема се. 8 за против въздържали се. Приема се. Отвърля се. 9 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 10 за, против, въздържали се. Отхвърля се 11 за, против. Нека да проверим. 11. Край на проверката. Отхвърля се. 12 за против въздържали се приема се. 5 за против въздържали се приема се. Либе 1 е включено, либе 2 за против въздържали се приема се. Либе 3 приема се, либе 4 приема се, либе 5 включено, либе 6 за против въздържали се. Либе 6. Добре, да проверим Либе 6. Приема се. И сега цялостната резолюция по именно гласуване. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Европол едно за против въздържали се. Приема се. Решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте.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 Либе 3. Трябва да гласуваме Либе 3 за, против, въздържали се, приема се. Либо, либе 5 за, против, въздържали се. Струва ми се, че е отхвър, се отвърля. но моля гласувайте. Приема се. Либе 7 за, против, въздържали се, приема се. Либе 8 за приема се, либо 9 за против въздържали се, приема се цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30, 25 на 4. Поздравления. ФРА. Основни правила. Сега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 против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приемат се. Либе 1 и 2 са включени, либе 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 приема се, 5 за, против. Нека, нека да провериме либе 5. Струва ми се, че сме го приели, но не съм абсолютно сигурна. Да, приема се. Либе 6 за, против, въздържали се, приема се. Либе 7 за, против, въздържали се, приема се. Либе 8 е включена. Либе 9 за, против, въздържали се, приема и цялата проекто резолюция по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А, поздравявам докладчика. Фронтекс. Първо изменение. За, за против, въздържали се, приема.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 and it is adopted. Либе 1 to... Либе 1, 2, 3 са покрити, либе 4 приема се, либе 5 и 6 са включени, либе 7 приемаме, либе 8 за против въздържали се приема се, либе 9 за против въздържали се приема се цялата проекторезолюция по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Приветствам и поздравявам докладчика. Да, пада. Пада, пада, но неясно е какво пада. GNSS, GNSS е, изменение едно приема се, цялото а, освобождаване от, отговор, от отговорност, по именно гласуване, гласувайте край на гласуването. И това включва и приключване на сметките, шесто изменение за против, въздържали се, приема се, седем за против, въздържали се, приема се, осем за против, въздържали се, приема се, девет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 19 отпада, 20 отпада, 5 изменение за противозажали се. Приема се и цялата проекторезолюция по електронен път. Край на гласуването. Край на гласуването. И поздравявам докладчика за последното. Господин Матиас. предложението за доклад за бюджета. А в изменение 3 се говори за е, има имена, но моето име също трябва да бъде, е, да бъде записано, защото също аз на практика да се това изменение. Говорим за изменение 3. Трето изменение. Трябва да бъде мое, добавено моето име, защото аз съм се подписал, разбира се. Добре, ще добавим името и няма проблем. Какво става? Всички ли имат а, списъците за гласуване? Освобождане на парламента, Денис Йонг е докладчик, дали иска да вземе думата? Не, добре, може да гласуваме веднага. Три за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Още двама ни липсват. Край на гласуването. помощ. Има ли някой друг? Край на гласуването. Не приемаме цялата и включва и е, приключване на сметките. Пет, е, пето изменение, моля гласувайте поименно. Моля ви, гласувайте по именно. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осем и девето за, против, въздържали се, приема се. Десет отпада. Единайсто отпада. Дванайсто. 13 всъщност, за против въздържали се. Нека да проверим. Нека да проверим, тъй като нещата не са ясни, не се знае кой е за, кой е против. Край на гласуването. Четирнайсет отпада, шест, 6 16 за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се приема се. 15 за против въздържали се отхвърля се. 17 от подпада, тъй като 16-то е прието. Добре, нека да проверим 18-то изменение. 18-то 18. Така, проверихме. Един от НП в повече. Значи, 18 то се отхвърля, 19 за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20. 20 да проверим 20. Да проверим 20. Check is over and it is rejected. 20. 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22. За, против, въздържали се, приема се. 23 отпада, 24 за против въздържали се приема се, 25 отпада, 26 за против въздържали се, отхвърля се. Две части всъщност, втората част. Втората част за против въздържали се, отхвърля се. 27 за против въздържали се, приема се. 28 за против въздържали се 28. 28. Over. It is adopted. Sorry. It 29 in... 29 за против въздържали се. Трябва да провериме.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 36 за, против, въздържали се, приема се. 35 отпада, 37 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. 39 за, против, въздържали се. Да, ако искате да провериме. 39. Yeah. It is adopted. Huh? 40 false. 40 отпада. 41 за против въздържали се. Отхвърля се. 42 за против въздържали се. Отхвърля се. Да, можем да проверим 42. 42. Чето. Чек. Приема се. 43 за против, въздържали се, отвърли се. 44 за против. Нека да проверим. 44. 44. Приема се. 45 отпада, 46 за, против, въздържали се, приема се, 47 за, против,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 50. Край на проверката. Отхвърля се, съжалявам. 52 за против въздържали се. Подхвърля се. 51 за против въздържали се. Приема се. 51, да. Проверяваме 51. 17 против, 43 за против, въздържали се, приема се. 53. Проверяваме го. Край на проверката. Приема се. 54 за против, въздържали се, приема се. Проверихме 54. Край на гласуването. Приема се. 55 за против въздържали се. Приема се. 55 55 Край на проверката. Приема се. 56 за против. Въздържали се. отвърля се. 58 се отегля, 50 не, съжалявам. 57 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се. 61 61 моля проверка. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втори компромис. За. Против. Въздържали се. Нека да провериме втори компромис. Всички са за. Всички са за. Чудесно. 16-то изменение. Трет, трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. така 74-то. За, против, въздържали се, приема се. 75 за против въздържали се приема се. Четвърти компромис за против въздържали се приема се. 76 отпада. Пети компромис. За против въздържали се приема се. Осемдесет и шесто две части. Първа част за, против, въздържали се. Може и да проверим? 86-то, първа част. Приема се. Втора част с устно изменение за, против, въздържали се. Приема се. 87 за, против. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 до 95 заедно. За. Против. Въздържали се. Бихме искали поименно гласа, гласуване от 81 до 85 внесахме искане в секретарията. А, ние сме 6 души, Гербранди, Фланаган и така нататък. Да, това искане е от 6 души. Показа, вие ли сте? Добре, тогава ще гласуване по именно 81 до 85. Моля, гласувайте.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 ninety to 95 was not adopted. It was rejected. That's why we, I put to vote 89. Отхвърлени. 89-то бе прието. Не, готова съм да, прие, да, да проверим, ако искате. 90-то. Отпада. Сега 96-то оттеглено. Тук падат, падат, падат. 97 за против въздържали се. Приема се. 98 пада. 99 също. 100 също. 101 за против въздържали се. Приема се. 102 отпада, 103 отпада, 104 се отхвърля, Добре, ако искате да провериме. 104. 104. Ето, Край на гласуването. Отхвърля се. 105 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107, 108, 109 отпада, 110 за против, въздържали се, отхвърля се, 111, 112 за против, въздържали се, приемат се, 113 извинявайте, оттеглено е, че 114 оттеглено, 115 за, против, въздържали се, отхвърля се, 119 отхвърля се, 120, 120 и 2 се приемат, 120 122. 102. 122, нека да провериме поименно. Сто двадесет и две. Край на гласуването. Отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, Приема се 125 за против въздържали се. Приема се 126 за против въздържали се. Приема се. Девети компромис за против въздържали се. Приема се. 127 отпада. Десети компромис за против въздържали се. Приема се. 147 човек там. 147. за. Против въздържали се приема се. 148 за. Против въздържали се приема се. 149 и 50 за. Против въздържали се приема се. 151 и 52 за. Против въздържали се. Да провериме. 151, 152. Край на гласуването. Приемат се. 153,4 за против. Въздържали се. Приемат се. 155 отпада, 156 за против. Въздържали се. Отхвърлят се. 157 Отхвърля се. 158 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 158, нека да провериме. Сто Отхвърля се. 160 и 161 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, разбира се. Да проверим. 159 за, против, въздържали се. Да провериме. Еми, не, въобще не мога да разбера какво правят. 159. Отхвърля се. 162 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 163 за против. Въздържали се. Приема се. 163. Добре да проверим. 163. Приема се. 164 отпада. 165 за. Против въздържали се, приема се. 166 се оттеглено, 167 за против. Въздържали се, отхвърля се. 168 за против, въздържали се, приема се. 169 отпада. 170 за против, въздържали се, приема се. 100, 170. Поименна проверка. Край на гласуването. Приема се 171 за против въздържали се. Приема се 1723 и 3 отпадат. 174 за против въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се. 180. 180. Приема се. 181 за против, въздържали се. Приема се. 182 едно. Приема се. Искате да проверим 182. Отхвърля се. 183 за против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим 183-то. Край на гласуването. Приема се. 184-то. За, против, въздържали се. Приема се. 185. За, против, въздържали се. Приема се. 11 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 192 предишните отпадат за против въздържали се, приема се. 193 се оттегля, 194 устно, няма възражение. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да провериме. Приема се. 195 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, Нека да проверим. Отхвърля се. 200 за. Струва ми се, че се приема. Нека да проверим. Става дума за изменение 200, край на гласуването. Да, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема. Добре. 204 всъщност. Дайте да провериме. Край на гласуването. Приема се. 203 отпада, 205 приема се, 206 отхвърля се, 207 за против въздържали се, приема се, 208 за против въздържали се, приема се. Да проверим 208. 208. Край на гласуването. Приема се. 209 за против въздържали се. Приема се. 209. Край на гласуването. 210, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Приема се също. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 2015 за, против, въздържали се, приема се. 2016 отпада. 2017 за, против, въздържали се, приема се. 18 отпада. 19 за, против, въздържали се, приема се. 2000 и 20 и 21 са идентични. За. Против въздържали се. Отхвърлят се. 22. приема се 23 отпада 24 за против въздържали се отхвърля се 225 за против въздържали се приема се 226 за против въздържали се приема се 227 за против въздържали се струва ми се, че се приема Можем ли да проверим? Край на гласуването. Приема се. 228 за, против, въздържа. 228 да проверим. Приема се. 229 за против въздържали се приема се 30 за против въздържали се приема се 231 за против въздържали се приема се проверка на 231 проверка на 231 моля ви Край на гласуването. Отхвърля се. Да, ja, ja, ja, ja. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, they voted for you. No, don't worry. 232 in favor. Прием. 233, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се, 234 пада, 235 за, против, въздържали се, приема се. 236, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим втората част на 236-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 238 за против въздържали се. Нека да проверим. Струваме се, че е прието. Край на гласуването. Приема се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, приема се. 240. Приема се. 241 за против въздържали се приема се. 242 за против въздържали се. Нека да проверим. Струва ми се, че се отхвърля. Става дума за 242. Приема се. 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. 244 за, против, въздържали се. Нека да проверим 244. Приема се. 245 за против, въздържали се. Приема се 246 за против, въздържали се. Нека да провериме. 246. Да, наистина, извинявайте. Но не беше много ясно. 247-8 заедно, за против въздържали се. Приема се. 249 за против въздържали се. Отвърля се. 251 за против въздържали се. Отвърля се. 252 за против въздържали се. Отвърля се. 253 за против въздържали се. Приема се. 254 за против въздържали се. Отхвърля се. 255 за против въздържали се. Трябва да се провери. 255. 255. Отхвърля се. 256 за против въздържали се приема се 257 и 58 гласуваме заедно а извинявайте отпадат 259 за против въздържали се приема се 260 за против въздържали се приема се 261 за против въздържали се Подхвърля се 262 за, против, въздържали се. Приема се 263 за, против, въздържали се. Отхвърля се 264 за, против, въздържали се. Отхвърля се 265 за, против, въздържали се. Приема се 266 отпада, 267 до 70 ги гласуваме заедно, приемат се. 271 отпада, 272 отпада. Първо изменение от се отхвърля, второ за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата проекторезолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за 7 против 7 въздържали се. Поздравявам докладчик. И сега Европейска служба за външна дейност. Any voting lists to be distributed? Програма вече е утре. Така, това, трябва ли да задаваме списъците за гласуване? Ще гласуваме по останалите институции. Аз моля за малко повече дисциплина, за да приключим по-бързо. Така че ще гласуваме. по различни институции. Other institutions, the rapporteurs, Bart Stas and Benedict Javo, do the rapporteurs wish to take the floor? No. Then... Докладчиците искат ли да вземат думата? Ще гласуваме по службата за външна дейност. Извинение едно за, против, зажали се, приема се. Това означава, че направо ще минем към решението на изменение 3, прощавайте, за против възражали се, приема се решение за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте електронно. Освобождаване от отговорност. Still two members missing. Липсват още два гласа. Край на гласуването.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 23 също 3. Поздравявам докладчика. Съветът. Европейския съвет. Така. А, няма изменения. Директно гласуваме за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още не. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. You, if you yeah. If you vote if you vote yeah. Yeah. Yeah. If you if you vote if you vote minus, you vote in favor of granting discharge. If... Ако гласувате минус, гласувате за. Ако гласувате плюс, гласувате против освобождаването. Да, минуса за приемане на освобождаването, плюс за отлагане. Ако искате да отложите, трябва да смените начина по който гласувате. Има ли други въпроси? Не. Още два гласа ни липсват. Така, край на гласуването. 22, двама,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 Е, гласуваме общо резолюцията по електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 също едно. Поздравяваме докладчика. И сега а, смета, а, съдебната съда на Европейските общности, изменение 2, приема се Решение за освобождаване от отговорност. Моля гласувайте електронно, колеги. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 1 за. Не, това е оттеглено. 1 до 4 са оттеглени. 5 за против. 6 за против. зажали се. Проверяваме електронно 6 изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се. Проверка, моля, електронно. Гласуваме девето изменение.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 Край на гласуването. 21 срещу 20. Приема се. А, сметната палата. Изменение едно за, против, здраве се, приема се. 2 и 3 отпадат. Решение за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте електронно, колеги. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. Е, изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, проверка електронно за седмо изменение. Седмо. Моля, гласувайте. check is over. It is adopted. Приема се. Осмо. За, против, въздържали се. Приема се. Девето. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение десето на четири части. Първата част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвъртата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 с устно изменение нямате против. За, против, въздържали се. 12-то, моля го, електронно ще го проверим. Мисля, че се приема, но да проверим. Край на гласуването приема се това изменение. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Не, не е много ясно, моля. Гласувайте електронно. 15 изменение. Край на гласуването. Приема се. Съжалявам, но не беше много ясно. 16 за, против, въздържали се. Приема се с едно и също. 17 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 18 на две части. Първата част за, против, въздържали се. Приема се. Втората част за, против, въздържали се.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 24. Гласуването. Приема се. 25 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но гласуваме електронно 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26 за, против, въздържали се. Приема се. 27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 е, е, економически и социален комитет. Изменение едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Е, решение за гласуване на освобождаването на отговорност. Моля, гласувайте. 22 на 4 гласа приема се резолюцията. Сега изменение 3. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за против въздържалите се приема се. Изменение 7 за против въздържали се приема, отхвърля се. Изменение 8 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 9 за против въздържали. Нека да проверим за девето изменение. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 12 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Е, моля, електронно гласуване за изменение 12. Моето впечатление е, че се приема, но все пак нека да проверим. Изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Прощавайте, но не бях сигурна. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията в цялост, моля, гласувайте по електронен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 резолюцията. Моля, гласувайте резолюцията като цяло. Край на гласуването. Поздравления за докладчика. Сега за омбудсмана. Изменение едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Е, решението за приемане на освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте. 25 срещу 1. Изменение 1 за, и, за против въздържали приема се, 3 за против въздържали се приема се, приема се. Четвърто, да, против, въздържали се, приема се. Пето, за, против, въздържали се. Мисля, че се прие, но моля, нека да проверим по електронен път. Изменение 5, моля гласувайте. Извинявайте, отхвърля се. Не, не виждам. Изменение 6 за против, въздържали се, приема се резолюцията в цялост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравление за докладчика. Надзорника по защита на личните данни. Изменение едно. Моля, гласувайте решението за освобождаване от отговорност.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 против въздържали се приема се, 2 и 3 не се гласуват, 4 за против въздържали се приема се, 5 за против въздържали се приема се. Можем ли да гласуваме анблок 6 до 12? Можем ли да гласуваме анблок 6 до 12 изменение на Либе? Добре, караме подред. 6 за против въздържали се приема се, 7 за против въздържали се приема се, 8 до 12, анблок, за против въздържали се приема се. Резолюцията в цялост, моля гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Поздравления за докладчиците. Ja, genau. We could, we could do now. Бихме могли да пристъпим, ако искате, към ако имате силици, можем да направим смесените предприятия. Не се разбягвайте, моля ви се. Не, не се разбягвайте. Колеги, готови ли сте да гласуваме сега и... О, не. Бурни възражения чувам. Добре, добре, отказваме се. Отказваме се. Добре, никой не иска. Тъжно е, наистина. Никой не иска да гласува с мен. Натъжена съм. Тогава ще продължим утре в 9 часа с освобождаването отговорност на комисията. И като казвам 9-9, моля ви. Благодаря, госпожо председател. Бяхте много ефективна в начина по който ръководихте гласуването. Председателката, да, бяхте най-прекрасната публика. Закривам заседанието. Продължаваме утре в 9 с доклада за освобождаване от отговорност на комисията. Благодаря за дисциплинираното поведение. Дисциплинираното поведение.